So, may I ask colleagues to... Колеги, да помоля колегите да седнат. Искам да поздравя с добре дошла Дания Нуи, председател на надзорния съвет на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм. За последен път се срещнахме на 26 март за представянето на годишния доклад на един надзорен механизъм. Днешното заседание това е първото редовно публично изслушване за 2018 година, както предвиждат това регламента за единия надзорен механизъм и междуинституционалното споразумение между парламента и Европейската централна банка. Има много насъщни проблеми в банковия сектор, които бихме искали да обсъдим с вас. Знам, че вие ще се спрете на много от тях в своето изложение. Днешният ден е много важен за нашите, нашия единен правилник. Ще гласуваме по пакета за банките, което е голяма стъпка напред. А, както за единия правилник, така и за прилагането на международните стандарти ще подобрим своята рамка и ще напреднем в ограничаването на риска. Това е компонент, който е важен за завършването на Банковия съюз. Много се радваме, че сте при нас. Имате думата за вашето въведение. Много благодаря. Здравейте на всички, уважаеми господин председател, уважаеми госпожа, е, господа евродепутати. За мен е удоволствие да говоря пред вас и да разискваме проблеми, свързани с надзорния механизъм на ЕЦБ. Ще говоря за вътрешния преглед на моделите Трим, за киберриска, за Брексит и за а, напредъка по необслужваните кредити. Напрегнахме а, с а, прегледа на вътрешните модели това беше план за 2018-2019 година. Опитваме се да разберем по какъв начин се рискът се намалява по първият стълб на банковия модел. За вътрешните модели така както е обяснено в е, специалното ръководство на нашия вебсайт. Второ, благодарение на използването на хармонизирани инструменти, Трим дава възможност да се направи е, анализ, за да се види къде са недостатъците при спазването на изискванията. Възоснова на констациите на Трим, ние започнахме да взимаме решения за надзор на конкретни институции, за да спазват банките конкретните изисквания за вътрешните модели. Ясно е, че ние държим банките в течение на проектите ТРИМ. Също така постигаме напредък по стрес тестовете. Целта е на надзорниците и банките да имат обща регулаторна рамка за да се направи оценка на устойчивостта на банките към определени състресения. За тази цел стрес-тестовете се, се насочват към опасността и рисковете за несъстоятелност, по-конкретно риск, кредитния риск и най-сетне е, въздействието върху приходите. Стрес тестовете е, не са дейност, която има за цел да определи кой изкарва, а кой се проваля. Целта е да се направи цялостна оценка на ситуацията на банката. За 33-те банки резултатите ще бъдат публикувани на 2 ноември. За градските банки стрес теста приключи, дейността приложи същия методологически подход, както стрес теста на Европейския банков орган, но беше извършен при ускорени темпове преди края на програмата за Гърция. Резултатите от стрес тестовете за 2018 година е, говорят за 9% пункта, които се радват на 52 милиарда при неблагоприятния сценарий. Това изчерпване е, се е свързано с е, е, сътресенията. По киберисковете ние приветстваме различните усилия за повишаване на осведомеността. Ясно е, че цифровизацията заедно с, с променящите се условия са свързани с рискове за банките. of cyber expertise. Since the inception of European banking... От началото на банковия надзор ние продължаваме да казваме, че банките а, трябва да определят за приоритет а, информационно, информационния риск и банките трябва да засилят своята устойчивост. Това обаче не означава, че банките е, са иммунизирани, банките е, трябва да са наясно с това, че банковия риск е постоянен. Сега Брексит и подготовката. Повечето банки е, се адаптират към условията след Брексит. Започна процес за промяна в присъствието си в Великобритания. След подробният преглед е, от страна на ЕЦБ за банките, които ще се преместят в еврозоната и все още не са кандидатствали за лиценз. Времето изтича. ЕЦБ поиска банките да подадат заявка е, не по-късно в второто три месечи на годината. Банките, които не са представители, пълна заявка трябва да са наясно, че може и да не получат лиценз. Ние ще продължим да работим по плановете на банките и ще следим тяхното изпълнение, за да се е, предотврати създаването на субекти без нужната способност да осъществяват дейността си. Сега за Банковия съюз с оглед и на намаляването на риска, сега трябва да започнат преговори по схемата за гарантиране на влоговете. По-конкретно по банковия пакет, имайки предвид необходимостта пакета да приключи на време, се радвам, че съвета прие своите решения. Много е важно тристранната среща да започне бързо, за да се приеме пакета преди изборите до година. Що се отнася до прегледа на минималните изисквания за собствени средства и допустими пасиви или МРЛ, споделям позицията на съвета, премахването на насоките МРЛ по въвеждането на преходни периоди за спазване на изискванията МРЛ. Прегледът на МРЛ ще даде възможност да се е, реши проблема с, с преструктурирането. Има аспекти, по които смятам, че трябва да се помисли, а именно възможността да се допусне възможността вътрешният МРЛ да, да бъде предмет на изключение стига да има достатъчно гаранции от фирмата майка към филиала. Целта е да се осигури по-ефективно разпределение на ресурсите. Това ще има положително въздействие върху, положи... върху реалната економика и рентус... рентабилността на банковата система трябва да се осигури безпрепятствено движение на капитала и това да отразява единния характер на банковия съюз за преразглеждането на регламента за капиталовите изисквания. Знам, че някои от предложенията съдържат отклонение от базовския стандарт. Имам предвид пред, предложените промени на методологията за изчисляване на е, коефициента на ливарич. Целта е да се осигури глобално равнение на глоба, в глобален мащаб по гъвкавостта. Регулаторите да определят конкретни изисквания. Ясно, че регулаторите трябва да могат да взимат решение по различни въпроси, като състав на капитала. Хубаво е да се постигне допълнителен напредък по модернизация на пруденциалната ремка. рамка като се постигне дерегулация на конкретни надзорни задачи, които се извършват в националното законодателство. Също така приветстваме допълнително сближаване на националната рамка за платежоспособност. Това ще осигури ефективност. В момента значителен брой сложни фирми планират да се установят в Европейския съюз като инвестиционни фирми след Брексит. Ето защо аз подкрепям предложението на комисията, за да може инвестиционни дружества, при които има системен риск, да бъдат предмет на, същото, на същите надзорни правила. Този подход е подобен на този в САЩ и Великобритания, за да няма надзорна фрагментация. В заключение ще се спра накратко за необслужваните кредити. Много актуален въпрос за Европейската банкова система. Постигнат е значителен напредък благодарение на усилията на надзорниците. Повече 60% от, нама, от спада в необслужените кредити пости, беше постигнат през 2017 година. През март публикувахме приложението и предложението беше прието от заинтересованите лица. Приложението заедно с насоките за необслужваните кредити дава възможност на банките да решават проблема в ясна регулаторна и надзорна рамка, особено при благоприятни условия Комисията направи предложение за потенциални резервни варианти с оглед на защита срещу нови необслужени кредити. За това как да се реши проблема с натрупаните необслужвани кредити, политиката все още не е разработена. Надявам се да обсъдим този въпрос по-късно тази година. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. Our... Благодаря. Сега давам думата на нашите колеги. Естер Деланг е първият оратор. Благодаря, господин председател. Два въпроса. И е, първият ми въпрос е свързан с случая EBLV. А, става въпрос за случай за изпиране на пари, въпреки че това не е част от вашата пряка работа, но има ли подобни случаи, които ще ви занимаят за в бъдеще? Какво може да е участието на парламента? И какви показатели трябва да бъдат наблюдавани? Има ли други кредитни институции, в които голяма част от депозитите не са награждани от Европейския съюз. Не говоря за системата ЕДИС, но може би това ще бъде рисков фактор, когато говорим за схемата за гарантиране на депозити. Другият ми въпрос е свързан с необслужваните кредити. Ще говорим за този въпрос на следващото заседание. Не искам да го отложа. Занимава ни проблемът с прекъсването на обслужването на кредитите след определена дата. Смятате ли, че ако а, разгледате банковите институции, които надзиравате, ще можете да разгледате и онези кредити, които в момента не се обхващат от предложенията на комисията а, и а, могат да се превърнат един ден в необслужвани кредити. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. А, по отношение на положението с EBLV и възможностите ни да се намесим бързо. Мисля, че новата директива за борба с изпирането на пари ще бъде ефективна. За сега не навсякъде е важно, е, е ясно, че а, националните органи, които са компетентни а, по въпроса с изпирането на пари, не са наясно, че трябва по-бързо да ни предават информация, за да можем ние да реагираме адекватно. А, така че възможността а, това да се промени за бъдеще, а, ще бъде много положителна, свързана с новите разпоредби за борба с изпирането на пари. Говорим за регламент, по-скоро отколкото за директива, която бива транспонирана по различни, 19 различни начина. Един регламент ще изпълни задачата доста по-ефективно. Голяма част от дейностите засягат граждани, които не са от Европейския съюз. Да, разбира се, това е рисков фактор за банките, които наблюдаваме в Латвия, например. Се работи от страна на националните власти и Министерство на финансите, надзорният орган, а, органите за борба с изпирането на пари, така че да има по-малко дейности свързани с а, граждани на трети а, държави или такива, които не са граждани на Европейския съюз. А, Действително, ние не отговаряме за борбата срещу изпиране на пари. Можем да действаме само възоснова на предоставена ни от националните власти, които отговарят за изпирането на пари и информация. Не винаги получаваме такава информация защото в този сектор има така конфиденциалност и понякога това е проблемно за нашата работа. Ние обаче оставаме бдителни и се опитваме да убедим нашите колеги, когато ние нямаме правомощия, те трябва да обменят информация, да правят проверки на място, когато имат подозрения за определени банки. Не специално, че изпират пари, а че не са достатъчно бдителни във връзка с този проблем. Така че трябва да има вътрешен контрол, който да предотвратява замесването на банките в такива действия по изпиране на пари, но смятам, че има напредък в Европа по справянето с този проблем. А, по отношение на обемът необслужвани кредити, ще подчертая, че вече има резултати от нашата работа. Започнахме през 2014 година а, с един а, трилион а, необслужвани критики. Завършихме 2017 година с 170 милиарда. Това е, пак е много а, много по-малко, отколкото в началото, така че от 7% успяхме да ги намалим на 1,9%. Смятаме, че в един момент трябва да се отнасяме по един и същи начин към необслужваните кредити, независимо в кой момент те се появяват като проблем. Но трябва да бъдем както амбициозни, така и реалистични. Ако проблемът е по-малък в разумен обем, а, трябва да действаме по подходящ начин, както и ако проблемът а, нарасне. Но аз а, а, вярвам, че а, можем да даваме информация по статуса на този проблем и за банките трябва да е ясно, че подхождаме индивидуално към всеки случай – но трябва да има и вградени елементи, които да гарантират сигурността, така че да има баланс между амбицията и сигурността. Благодаря, Преванш Берес. Мерси Благодаря за поясненията. Искам да се върна на случая АБЛВ защото на няколко пъти говорим по този случай, след като стана, след като излязах наяве проблемите. може би трябва да се създаде идея, агенция, така че националните органи, които се борят срещу прането на пари, да работят в мрежа. И разбира се, въпросът, който трябва да се дадем е доколко добре се борят срещу прането на пари в различните държави членки. Разбира се, това излиза извън рамките на вашия мандат. Но как. Но смятате ли, че има възможност да се постигне напредък по този въпрос в комисията и в съвета? Вторият ми въпрос е свързан с управлението и банковата структура. Във вашата област, както и във всички останали, нито договорите, нито законодателството не казва нищо за структурата на управлението на банките и всяко законодателство, което приемаме, си, стига да не става дума за токсични структури, разрешава разнообразието и, банкът, и банките не са несъвместимо с европейското законодателство, но както виждаме, върви се към а, насоки с мотивите, че в някои кооперативи има проблеми, могат а, да стигнат до проблемна ситуация, защото всъщност поставя се под съмнение системата за управление за големите взаимни или кооперативни структури. те и, прилагат система на управление и структури, да, разбирам, че това не влиза точно в а, вашия ресор, но. Това, това цел на европейското законодателство и цел на вашия мандат ли е? На английски, за да ме разберат повече хора. На първо място по отношение на законодателството за борба с изпирането на пари и организациите. Факт е, вие споменахте Латвия, това е малка държава с малки надзорни органи. А, с ограничен капацитет за борба с изпирането на пари на съответните служби. Те са близо до по-големи съседи, но глобализацията разпростира риска навсякъде. Аз смятам, че Европа може да се справи с тези деликатни въпроси, ако работи заедно. Смятам, че големите институции, единият надзорен механизъм, независимо от това къде са центровете в Брюксел или в друга държава, службите трябва да си сътрудничат, да разменят експертни знания, да поддържат трансгранични връзки и по този начин със сигурност ще бъдат по-успешни. Но това върви ръка за ръка с едно силно законодателство, не с директива, която се транспонира по 19 различни начина, с регламент, който се справя и насочен пряко към проблема. Така че аз мятам, че е нужен нов регламент, който по един начин а, да прилага и да налага тази европейска перспектива Сигурно сигурна съм в това, защото този проблем няма да изчезне, ще има и нови кризи, свързани с а, този проблем. А, по отношение на управлението на банковите структури. Нека да кажа първо, че а, няма да вървим към а, липсваща, липсващо разнообразие а, тук законодателството предвижда директива с минимална, минимално ниво на регулиране, което се прилага по 19 различни начина. Това е разнообразие, но не в положителния смисъл, така както го очакваме ние в нашите управленски органи независимо за какви банки говорим, дали на взаимен принцип или търговски банки, кооперативни и така нататък. Понякога самите банки се отказват от разнообразието. Ние сме за повече разнообразие, малки големи банки, но Смятам, че насоките на Европейския банков орган във връзка с прилагането на единия надзор позволяват изрично това разнообразие. Всякакви банки, взаимни, кооперативни и така нататък разпознават предимствата на разнообразието и разбират какво законодателните текстове позволяват. Но за сега не съм установила практически или реален проблем някъде когато искаме повече а, независимост, ако не може да се намери решение на проблема или възможност а, за а, отделни лица да си а, вършат работата, когато са много натоварени с а, различни ангажименти. радвам се да обсъдим възможности за решение с вас и съм сигурна, че ще се справим, но за сега не виждам проблем. Благодаря, господин Ками Шамбо. Е, е, Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожа Нови. Винаги е удоволствие да приемете нашата покана за среща с нашата парламентарна комисия. Ще говоря на френски, за да бъде по-директна комуникацията ни. Но мога да мина и на английски, но той скоро няма да бъде общностен език. И така. Имам три въпроса към вас. Поставям ги защото съм европарламентарист. Преди една година имаше намеса в Банко Популар в Испания и въпросът ми е следният. Не считате ли, че в такива случаи намесата не е жизнеспособна и че не може да се счита, че това може да бъде заемодател в последна инстанция. Не, е необходимо да има ликвидност, която да е на разположение и която да се използва, когато е необходима подобна намеса. И вторият ми въпрос за Малта и Естония. Както винаги, вие сте организирали много добре работата, ние сме запознати. Въпреки всичко е доста неприятно, че американците са тези, Мисля, че ще ни е трудно, ако няма по-силно присъствие на Европа. Ако няма инспекции, ако няма национални институции, това би било катастрофално. И на трето място Вие сте взели предвид анализа на Deutsche Bank, Париба, Societe General. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Какво гарантира в третия сектор? Поискали ли сте от тях да намалят вноските и категориите, за да знаем по-добре какви са резултатите от тези стрес-тестове. Аз ще ви отговоря също на френски, тъй като използвахте моя език. Когато говорите а, за бербатив, а, това са надзорници, Банко Популар, Измина една година. Дали е необходимо да има някой, който да се намесва, който да бъде заемодател от последна инстанция в такива случаи. Има законодателна рамка, нещо, което е взето като решение от този парламент да се спасяват банките, да се споделяне също на загубите от инвеститорите, така наречения Белин. Дебатът на това ниво обаче доведе до промяна в закона, така че въпросът е, решен. Има някои държави, на които им струваше много скъпо спасяването на банките и това е нещо, което не може да се повтарям относно това, че в Малта, в Естония, американците създават, се считат проблеми. Това доста безпокои европейците. За това казвам, че съм за европейски орган за надзор за да се избегне прането на пари. Що се отнася до активите от ниво трето, което служи за модел на, операцията на, паз... на операциите на пазара, ние следим всичко това много отблизо. Ние наблюдаваме какви са оценките на тези активи, почти по всяка, при всяка инспекция проверяваме също и доколко реализуеми са моделите Това са е, за контрола на място. Също това е важно и за е, втория стълб, да се изисква повече капитал, повече ликвидност, по-добро управление. За по-големите банки, вие споменахте една банка, която е банка от глобално значение. Поради сложността на тези случаи, това е осложнява намирането и на решение – и също това изисква допълнителни средства. В рамките на надзора, който осъществяваме, ние гледаме нещата комплексно, разглеждаме всички аспекти. Има препоръки на комитета от Базел, свързан с активите, които са на пазара. В европейските текстове на това се гледа като допълнителна информация, която се изисква за докладване. Тази препоръка на Базелския комитет трябва, Базълския комитет трябва да бъде цяло транспонирана за оценката на активите, за изисквания за собствен капитал. Европейския парламент също държи много на всичко това и виждам, че има раздвижване. Благодаря. Свен Гиголт има думата. Добре дошла отново. Искам да повдигна отново въпроса за финансовите престъпления в рамките на Банковия съюз. И бих искал да ви приканя да кажете нещо повече какво е направено от вас от последната ни размяна на мнения. Това е първият ми въпрос. И второ, бих искал да разбера какво сте направили отвъд добре известният случай на банката Пилатус в Малта. Това, което е публично известно, има ли нещо допълнително? Има и друга банка, Санта, която е изправена пред конкретни обвинения. Знаем, че тя е използвана за измами на потребители. Малта е, е малка държава, има само 28 банки. Има също проблеми с Немея, с Пилато, сега с банката Санта. Омислили ли сте някога да се направи а, оценка на целия този пазар и как е свързано това с финансовите престъпления? Благодаря ви за въпроса. Това не е част от моите компетентности. Аз работя с колегите от Латвия, от Малта, за да гарантираме, че те имат пълно разбиране за отговорността си по тези въпроси и е, че това може да е свързано с риск за репутацията, е, за надзорните механизми. Малта е малка страна, тя трябва да поиска подкрепа, за да я получи. Ние с удоволствие ще я предоставим. Това е почти всичко, което е в ръцете ми. Повечето от тези банки не е а, в случая с е, LBLV но повечето от банките са малки, те не са чак толкова значими институции и ние не ги надзираваме директно. Когато извършваме надзор, надзор върху банките, много трудно е да се предприемат пруденциални действия. Всяка реално действие свързано с борбата срещу изпирането на пари, трябва да се базира на емпирични доказателства, които се предоставят от националните компетентни органи, които се борят срещу изпирането на пари. Повечето от тези банки са малки, за да не повдигат, да, да не предизвикват внимание от страна на надзорните органи. Те са ликвидни, и ако ги разглеждаме така механично, те ще се окажат в много добро състояние. Какво остава за нас? Трябва да използваме втория стълб. Бизнес модел, който се базира на клиенти, които са нерезиденти, резиденти поставя под риск банките. Тоест, ние можем да поискаме повече информация по втори стълб, но не кой знае колко. Това е само малка добавка към законодателството на първо ниво. На националното законодателство също трябва да позволява да се предприема действия, защото в някои страни се счита подобна намеса за неуместна и се отказва намеса, докато не се стигне до последна съдебна инстанция даденото дело. Що се отнася до останалото, ние можем да отегляме споразумения, което е крайна мярка за банките. Това може да бъде на базата отново на информация предоставена от националните органи за борба срещу изпирането на пари. Понякога това, което правим, работи, друг път не. Председателят, благодаря ви. Мат Карта има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожа, но искам да се върна на въпроса за необслужваните кредити. В допълнение към писмените отговори, които дадохте на някои от моите въпроси, за които ви благодаря, искам също да използвам възможността да преосмислите, да ви помоля да преосмислите поканата от Ирландската комисия по финансовите въпроси за обсъждане на необслужваните кредити и начина по който се представя погрешно вашият служба. Има насоки на ЕЦБ по необслужваните кредити, по ипотечните кредити. Може би ще внесете пояснения, ако ЕЦБ не изразява предпочитание за това как да намалят банките своите необслужвани кредити и считат, че банките са тези, които трябва да се занимават с въпросите за разделяне на ипотечните кредити. Връзките с PTSB и собствените продукти сега се омисля да се разглеждат някои други инструменти. Там също се предвижда включването на тези разделени ипотеки. Виждате ли някакви рискове за лицата, които имат тези ипотечни кредити? Предвиждате ли ЕЦБ да предприеме някаква роля за защита на потребителите съгласно законодателството и също промените, които сега се разглеждат по отношение на европейските надзорни органи. Госпожа Нои, за отговора. да, аз съм обмислил възможността да посетя Ирландия, да говоря пред комисия по тези въпроси, но предизвестието беше твърде кратко. Датите, които бяха предложени, не бяха възможни за мен. Един от дните аз трябваше да бъда в Гърция, на 15 май ми се струва. Може да бъркам с датите, но сигурното е, че когато предложиха датите, аз бях първи ден в Гърция, също участвах в комисия за назначение. Беше много трудно да се сменят датите. Но член на Ирландския надзорен орган беше изслушен от нашата комисия, така че ние сме използвали възможности да се обясни ситуацията. Ние постигнахме пълно съгласие помежду ни, че трябва да има пруденциално третиране на базата на препоръките на Европейския банков орган. И моят принос в това отношение беше минимален. Това, което искам да напомня, е, че първо аз не мога да а, приема допълнителни а, задачи, свързани с защитата на потребителите, защото това не е в а, правомощията ни. Има друг а, орган, който е в Ирландската централна банка, който се занимава с а, пруденциалните аспекти. Относно излагането на необслужвани кредити, има различни начини, по които могат да се третират по различен начин се третират експозициите на малки и средни предприятия, на домакинства, на големи фирми и прочее. Лично аз считам, че тези разделени ипотеки, които бяха въведени в Ирландия и които се разглеждат от други банки и други държави, ще доведат до една подходяща ситуация, т.е. една част има две мерила. Първата част трябва да бъде какво а, може да покрие дадено домакинство 50, 60, 90% от тези заеми. Идеята е първата част да позволи да се направи оценка доколко клиентът може да си позволи дадения заем, така че да може да го връща. Има елементи, които са извън на необслужваните а, експозиции. Втората част от заема може да бъде отписан от банката и да бъде държан, докато първата част е изцяло върната, но нещата са по-различни за втората част. Мисля, че това е една разумна възможност. Има възможности да се извлекат полуки от този пример. Банките трябва да са предпазливи при отпускането на заеми на домакинствата. Трябва да са сигурни, че тези домакинства разполагат с капацитета да обслужват кредити, кредити, доходите си, защото ако не го направят, те ще обеднеят допълнително много повече, отколкото преди да са взели заема. Марко Вали. Благодаря. Според едно неодавнашно проучване, поръчано от нашата комисия, което и получихме, става ясно, че дейностите на второ и трето ниво в банките под ръководство на един надзорен механизъм бележат 3,39 милиарда дейности и с възможности между 1,14 милиарда съсредоточени в германски и френски банки предимно. Стрес тестовете в тази година би трябвало да включат за пръв път оценка на тези активи. Те са неликвидни и трудни за оценяване активи и в момента на криза могат да доведат до системна криза. Методологията, използвана за оценка на тези инструменти, се използва на вътрешните модели, които използват големите банки за да определят цената на тези активи. И това са много сложни, непрозрачни модели. И бих искал да знам как ще отговорите на онези, които се съмняват в методологията и в резултатите от тези инструменти и как преодолявате слабостите на вътрешните модели? Използвате ли независими трети модели, за да се удостовери валидността на вътрешните модели? Благодаря. Е, най-напред активите от второ и трето ниво са включени след кризата и намаляването на рисковете на капитала, големите корпорации имат нужда от финансиране за износ или други дейности, това не са токсични активи, и които бихме искали банките да преустановят. Да, те могат, разбира се, да го направят и да може да се направят да се приеме законодателство, което забранява тези продукти но ние разбираме, че тези продукти са необходими за финансирането на економиката. Те се съсредоточават в големи банки. Това е вярно. Прав сте за сумите. Но понякога виждаме, че и средни по големина банки имат същите активи и ние ги не осъщаваме надзор върху тях. Като част, това е част от е, провежданите стрес тестове, ние не, е, осъщ... не носим отговорност за сценария на стрес тестовете, е, той е, се подготвя от е, съвета за системен риск и се гласуват от Европейския банков орган. Ние не гласуваме в банкови орган и ние прилагаме онези сценарии, които са, е, за които е имало допитване до потребителите. Що се отнася до оценката на активите, и капацитет за оценка на моделите, мога да потвърдя, че разполагаме с хората, които могат да го направят. Те не са толкова много, но разполагат с възможностите за това и като единен надзорен механизъм можем да обединим този капацитет. Също така имаме трансгранични проверки на място. Техния брой се повишава, така че активите от, на второ и трето ниво се проверяват на място от инспектори, които, не, които идват от други страни, така че да няма пристрастност. В заключение ще кажа, че ако искате да бъдем още по-активни, да имаме по-добро регулиране на търговските дейности на банките и предстои един пакет, който ще трябва да се изпълни и ние ще положим усилия то да се приложи в нашите надзорни дейности. Барбара Капела. Благодаря, господин Председателю. Госпожо ни добре дошла в нашата комисия. Искам да засегна една тема, която споменахте съвсем в началото. Стрес-тестовете от май 2018 година и по-специално теста на или резултатите на гръцките банки, Резултатите вече бяха публикувани. Тези резултати не бяха особено удовлетворителни. Това са важни за системата банки и техният макроекономически сценарий включва намаляване а, с 9% на общите активи а, или с минус 50 милиона. Най-лоши са показателите на банката Пиреус. Други банки, като например Юробанк, също намаляват своите своите активи. Като цяло няма нужда от рекапитализация на банките. 43% от кредитите са не обслужвани в Италия. Това са 11%. Искам да ви попитам а, каква е вашата оценка за банковата система в а, а, Гърция и а, ще ви попитам за една дъщерна банка а, на Пиреус. А, пост, Постенска банка има клон в България. Банка Пиреус и Почтенска банка България искат да се слеят и да станат втората по големина банка в България. Как оценявате дали това няма да е трансфер на риска към България и в рамките на рекапитализацията на банките от 2015 година има като цяло становище за намаляването на обема на банковия сектор в Гърция като цяло. Благодаря за въпроса. Разбирам, че смятате, че 9% от СТ1 при наблагоприятния сценарий за банка Пиреус е, е било неприемливо. Аз бих казала, че гръцките банки се справиха относително добре. При гръцките стрес тестове те имат добри коефициенти и тъкмо защото имат значителни експозиции към необслужвани кредити, е, има висока степен на изчерпване на капитала, но ето там, че да има нужда от рекапитализация възоснова на стрес-тестовете. За мен това е успех. А, не е проблем. И заедно с това ние следим ситуацията с необслужените кредити, необходимите провизии и действително гръцките банки полагат усилия, усилия полага и гръцкото правителство и надзорните органи и тези усилия започват да дават резултата. Това е насърчителен резултат от стрес-тестовете на гръцките банки. Аз бях в Гърция скоро след това и това беше подтик за банките да да продължат да се борят с необслужените кредити. Що се отнася до сливанията, не мога да коментирам индивидуални банкове. Аз коментирах стрес тестовете, защото това е публична информация. Господин Мартушело. Съвсем набързо няколко въпроса без необслужваните кредити, какви други рискове виждате в европейския банков сектор? Може би смятате ли, че с схемата за гарантиране на депозитите ще постигнем успех при доизграждане на банковия съюз в банкия? Много малки банки използват системата международния стандарт за финансова отчетност. Някои ги използват, т.е. някои използват тези стандарти, други не. Днес в, днес бяха ревизирани прогнозите за растеж на германската економика от 2,4 до 1,8%. Смятате ли, че това може доведе до влушаване на ситуацията на германските банки? Уверявате, че Европейския парламент, че в края на вашия мандат а, няма да работите за френски банки. Можете ли да не дадете такова уверение? мога да работя. С последния въпрос аз няма да работя за френска банка. Е, и етичните правила са много ясни. Искам да добавя, че и с оглед на възрастта си, едва ли ще се стремя към нова кариера. Може би ще ми бъде време да се посветя на задълженията си като баба. Но не знам какво ще правя. Аз съм активен човек, така че а, може да, а, да не се огранича само до грижата за внуците, но няма да работя за френски банки. нито пък ще работя за други банки, които попадат под надзора на единния надзорен механизъм. Що се отнася до рисковете, рентабилността. Редица банки не си, нямат достатъчна рентабилността. Това е проблем и банките трябва да бъдат рентабилни в дългосрочен и средносрочен план. Изминаха 10 години от банковата криза и, и сега е времето да започнем с оглед на благоприятните економически условия. Що се отнася до банковия съюз? Да трябва да доизградим банковия съюз и ЕДИС да бъде въведена. Често цитирам Банко Популар. Ако не беше възстановена от Сантаде, която беше под надзора на един надзорен механизъм, и ако не беше намерено решение, щеше ще да бъде ликвидирана, това щеше да е за сметка на португалският фонд за защита на влоговете. Поради единия надзорен механизъм имаше сериозно намаляване на риска. Разбира се, никога няма да стигнем в момент, в който рискът е нулев за всички 19 страни. Така че трябва да приемем, че рискът е сериозно ограничен и може би е време да а, а, тръгнем в посока ЕДИС. В някои страни, в някои банки използват различни инструменти. Може би, дали нещо ще се промени едва ли. В крайна сметка, законодателите са тези, които трябва да решат. Ние извършваме надзор върху банки, които използват общи счетоводни принципи, други използват международния стандарт за финансова отчетност и ние се опитваме да осигурим равнопоставеност. На последния въпрос вече отговори Хонас Фернандес. Добър ден. Добър ден. Аз имам три въпроса. И всички те са свързани с Еди. Се европейската схема за застраховане на влоговете. В предложението на комисията има много условия за участие в бъдещата АДИС. През миналите месеци ние говорихме за банковия пакет и бих искал да знам дали смятате, че има нужда от допълнителни условия? Това е първият ми въпрос. Второ, според нашите, според, според нашите виждания за ЕДИС се предвижда надзорна функция и тя ще се разшири ли ако трябва да се обхване застраховането на влогове. Смятате ли, че институциите ще могат да извършват тази контролна функция е, за застраховането на влоговете? И следващия ми въпрос е на тази тема. При сегашния надзор, ако една банка не спазва условията, в състояние ли сте да изключите една банка от фонда за преструктуриране? Можете ли да вземете решение, че те няма да има достъп до фондовете или пък е, ще е необходимо да подтикнете банкови орган да предприеме нещо, за да получи финансиране от е, фонда? Е, Такова нещо би могло да се случи с схем, системата за затърховане на влоговете. Отговор. Благодаря. Що се отнася до евентуалните условия за ЕДИС, тези условия трябва предварително да се формулират. Те трябва да бъдат обективно измерими, да бъдат реалистично изпълними на различните етапи. Няма е, има разлика между това дали е презастраховане или съзастраховане, е, но Едис е, това би трябвало да избегне ситуацията, при която Едис се отлага за твърде дълго. Наскоро качествените условия бяха поставени на масата. Що се отнася до напредъка, който е необходимо да се постигне за ЕДИС. На първо място борба срещу рисковете от макропруденциален характер. Второ, надзор върху големите инвестиционни фирми, подобни на банки, като онези, които ще се преместят от Лондон. На трето място хармонизация и подобряване на националната рамка за несъстоятелност. Подобряване на ефективността на нормативната база за ранна намеса. И пето място на, да се направи така, че режима за изпълнение да, да функционира. В момента банките е, имат е, твърде големи е, експозиции. Без да споменаваме трансграничните освобождавания, несъстоятелността, те бяха поставени на маста в началото на дискусията. Ние смятаме, че и има напредък в много области, някои от тях са качествени. По другият въпрос дали ЕДИС трябва да е, осъществява надзорна функция. Не, не може да има, да се смята, че надзорните органи губят своята ефективност, защото, защото се припокриват. Европейския банков орган и играе много важна роля по отношение на регулирането на ниво 3, за да се за да се рационализира законодателството за ниво 2 и 3. Същото въжи и за надзорниците е, възоснова на един широко разпространен европейски модел. Става дума за тясно взаимодействие между надзорника и схемата за гарантиране на влоговете. Това гарантира по най-добър начин е, осъществяване изпълнението на задачите. Дали ще изключваме банки? Едва ли, но законодателите са тези, които ще вземат решение. Според мен ЕДИС е за им предполага включването на националните органи, националните фондове защита на влоговете. Институциите са преминали през цялостна оценка, познаваме силните и слабите им страни, но решението трябва да бъде взето от парламента. Парламентът е този, който ще реши дали има нужда от цялостна оценка за по-малко значимите институции. При всички случаи ние нямаме капацитета да направим това не можем да изключваме банки. Никоя банка не е била изключена за това, че е била под надзора на единия надзорен механизъм. Когато има нужда от рекапитализация, е, е необходимо да има нова система, за да може системата за застраховане на а, влоговете да функционира. Изтича ни времето, така че не повече от две минути. Ансандер. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че водим този разговор днес. Два въпроса, по които бих искала да разговарям с вас. Първия ми въпрос е за киберзаплахата банките и финансовите институции като цяло са обект на множество кибератаки. Следователно, банките и различните институции въведаха системи за защита. Аз бих искала да знам как взаимодейства единия надзорен механизъм с банките в ежедневният надзор, за да се управлява този риск Разработили ли сте конкретни препоръки за банките по тази тема? Смятате ли, че банките и финтек са по-уязвими? Второ, кризата на държавния дълг в Европа ясно е, никой, оказва се, че няма безрискови активи. Днес е, ЕЦБ държи огромно количество държавни дългове, което би могло да бъде проблем за стабилността. Европейската комисия публикува законодателно предложение за тези, за облигации за тези дългове. Някои държави членки проявяват нежелание да приема тази идея. Какво мислите вие? Благодаря. Ще отговоря на английския. Стига да не ме помолите за обратно, за да бъда по-добре разбрана. So, uh, е, regarding, uh, И така, що се отнася до кибериска, действително то е много, важ, много важен аспект за всички економически субекти, в по-голяма степен за банките, тъй като те използват много на широко информационни технологии, които трябва да са надежни, да осигуряват поверителността. И това е особено, това ги прави особено уязвими към кибератаки предоставянето на информация за киберрисковете е част от оперативния риск. Подобно на други рискове, ние използваме няколко инструмента при надзора на този риск. Ние разчитаме на насоките на Европейския банков орган 2017 година за надзор върху е, информационните рискове. Много добри насоки там става ясно колко важна роля играе Европейския банков орган в тази област. В момента ние изпълняваме тези препоръки е, за а, операциите и дейностите в облак. Очакваме банковия орган да ни предостави допълнителни инструкции. А също така извършваме дистанционни проверки и контрол Това се извършва от съвместния надзорен екип. Извършваме, разбира се, и проверки на място, където вниманието е насочено към ИКТ, управление, сигурност, възоснова на приоритет приоритетите. Ние извършваме хоризонтални технически прегледи по конкретни теми. През 2015 година това беше киберсигурността. През 2016 година компютърни операции в облака, сега по-общо компютърни рискове. Също така използваме допълнителни източници на информация. Миналата година създадохме задължително докладване а, е, за а, е, информационни дейности. Знаем, че трябва да бъдем бдителни. Както казах в началото, никога не може да сме сигурни, че вършим достатъчно, така че ще продължим да работим. Що се отнася до европейските сигурни активи, облигации, приветстваме доклада на е, групата на високо равнище относно надежността на тези ценни книжа, гарантирани с държавни облигации. Аз мисля, че това е стъпка в правилната посока и ние подкрепяме тази инициатива в много голяма степен. Много благодаря, господин Фрунзолите. Мадам ла президент, je dois vous dire que je suis d'accord avec vous. Nous avons besoin d'une approche plus... Съгласен съм с Ван. Трябва да има по-европейски подход спрямо борбата с изпирането на пари. Законодателството в тази област в Европейския съюз изглежда не е достатъчно, за да гарантира едно цялостно сътрудничество също и в сферата на пруденциалните и правните сфери. Необходимо е по-засилено обмяна на информация между органите, отговарящи за борбата с изпирането на пари. Петата директива за борба срещу изпирането на пари преди се позовава на неприкосновеността на личните данни, за да не се обменя информация. Националните органи и Европейската Централна банка заедно с надзорните органи трябва да направят нужното за обмена на информация. Какво е актуалното състояние? Второ, като си има предвид, е, че обменът на конфиденциална информация, както е предвидено в е, петата директива за борба с спирането на пари, изисква от е, съответните органи да обменят цялата информация с надзорните органи. Считате ли, че това ще подобри в много голяма степен на ситуацията с обмена на информация? Благодаря ви за въпроса. С ваше позволение ще говоря на английски или предпочитате на френски? Предпочитам на френски. Добре, няма проблем. Търсех най-удачния вариант, за да мога да бъда разбрана от максимален брой хора. Дали според мен петата директива, която премахва Възможността за споделяне на конфиденциална информация е нещо положително. Разбира се, че да. Това е директива. Това не е регламент. Трябва да бъде транспонирана в 19 държави членки, може би по различен начин, дори много различен начин. И самото транспониране отнема време. 18 месеца, една година или повече е необходима за такова транспониране. За съжаление, още известно време ние ще продължим да ползваме старите разпоредби, при което някои държави могат да споделят информация с нас на базата на националното си законодателство, други не. За мен подобрението може да дойде преди всичко от европейски регламент, а не от директива. Другата възможност е комисията, която следи за това транспонирането да отговаря на първоначалната директива, да бъде особено бдителна по отношение на този текст, за да не се отклони от оригиналния текст прекалено много транспонирането. Много неща зависят също от самите страни, от експертизата, с която разполага. Например, Литва е малка държава, но има надзорен орган, който включва малко на брой служители. Те правят всичко, което е по силите им, но не са оборудване да се справят с мерки, свързани с борбата срещу изпирането на пари, което е един глобален въпрос а, и е необходимо доста опит а, и експертни познания за разкриването на подобни престъпления. Европейския съюз има единия надзорен механизъм, действа съвместно и това е добър подход. Господин Кирцус има думата. Благодаря, господин председателю. Ще задам въпрос, свързан с ситуацията на банките в Гърция. Според информацията, с която разполагаме, гръцките банки се справят по-добре. Тук съм съгласен с оценката на госпожа Нюи. Те също така са и държали стрес теста. Има обаче един проблем, който предизвиква загриженост у специалистите, а именно, че целият собствен капитал а, е възоснова на отложени данъци. Тези данъци предстои да бъдат събрани в бъдещ период. Вие а, не сте ли загрижени от това обстоятелство, госпожо Нюи? Смятате ли, че е добре за стабилността на банките да се печели време а, и да се отместват проблемите по-назад във времето? Вторият ми въпрос е свързан с търговете на недвижими имоти. Те се провеждат доста често в Гърция. Ясно е, че са необходими, но когато а, такива имоти се продават от банки, 80-90% се изкупуват от самите банки, защото няма други купувачи. Това не предизвиква ли загриженост у вас? Това са моите въпроси, малко технически, може би. Въпросите ви не са толкова технически от отложените данъчни постъпления, това е капацитета на банките да поглъщат загуби. И това всъщност е краят на една фаза, а, така че данъчните активи за в бъдеще ще а, бъдат а, третирани по различен начин, но гръцките банки не са единствените, които а, се отнасят а, по този начин с а, данковите, банковите, с данъчните активи. А, по отношение на търговете на недвижими имоти, аз смятам, че те са важни, особено ако става въпрос за големи ценни недвижимости. Това често пъти е свързано с стратегически купувачи. които не могат да покрият а, своите кредити. а, действително водят се разговори а, от наша страна с банките за преструктуриране на дълговете. Дали е проблем, ако банките придобиват тези активи? Да, е, разбира се. Не. А, сме говорили а, за това, но а, има и тип а, активи, а, които засягат а, банките. А, те са част от а, вторият а, стълб. А, понякога такъв тип активи а, са стабилни на пазара, запазват стойността си. Но ако в една държава има криза, преди да се създаде нова стойност на пазар на недвижимите имоти, минава известно време. Председателят, благодаря ви за изслушването. То беше много интересно. Следващото ще бъде на 20 ноември 2018 година. Сега ще прекъснем заседанието за 5 минути преди да започнем с гласуването. Let's, let's start our session. I... Нека да започнем. Ще ви дам преглед на кукурнятовската среща. краудфандинг, екаре, маркетинг и финансови инструменти, алде, покрити облигации екаре, Fund minimus loss coverage for non-performing exposures EPPS&D, credit servicer, credit purchaser and recovery of collateral EPPS&D, corporate taxation of significant digital presence EPP uh, common system of digital service tax on revenues, etc., S&D, change charge of cross-border payments, EPP, um, uh, proposed... Това е разпределянето на uh, досиетата на политическите групи. Изнесено заседание в uh, Лугано. Sustainable Investment Greens,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 Uh, bureau. Uh, we had a number of discussion on economic governance. Освен това, водихме различни преговори, разпределихме изслушванията, като например с господин Катайнен. Маркса no objection on terms of reference EU study on EU statutory audit reform, no objection on petition, and agreed timetable on SRSP and on banking union working group issues. So, having said that, we can... I тази информация искам да ви помоля да направим тест за гласуването. Нека да направим тест за гласуването сега. Надявам се, че всички вече са по местата си и искам да помоля всички да използват карта си за гласуване, за да направим поробата сега. put the card. Всички са поставили картата си за гласуване в а, машините за гласуване.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 Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Ако искате да гласуваме електронно не. 177 гласуваме сега за, против въздържали се, отхвърля се. 178 за, против въздържали се, отхвърля се. 179 за, против въздържали се, приема се. Така че преминаваме към 180-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 181-во. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Гласуваме за предложението на комисията с измененията. По именно гласуване. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. 38 за, 8 против, 11 въздържали се. Поздравления на докладчика. И сега гласуваме за решението да се започнат междуинституционални преговори. По именно гласуване. Гласувайте, моля, сега. Still one colleague to vote, if so wishes. So the vote is... Край на гласуването. 39 за, 8 против, 10 въздържали се. Така че ще започнат междуинституционални преговори след гласуването в пленарна зала. Следващият доклад на Гунар Хакмарк започваме с 69-то Възмени за против въздържали се. Приема се 71-то. 70-то отпада, 71-то за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за против въздържали се. Приема се. Изменение 78 за против въздържали се Приема се 72 за, против, въздържали се. Отхвърля се 82 за, против, въздържали се. Отхвърля се 83 за, против. Нека да гласуваме електронно 83-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 94 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 129-то отпада. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 183-то. За. Против. Нека да гласуваме 183 електронно. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 184. За идентично с 185. No. We goes 183 and 184 were identical, but 185 is not identical. So let's vote 185. Нека да гласуваме 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, Нека да гласуваме електронно 187 изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да гласуваме електронно 188. Ясно беше, но нека да го направи. So, the vote is closed. Край на гласуването. Нека да гласуваме електронно, само когато е необходимо. Ще спестим време. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Альтернативно, альтернативен компромис е отхвърля се ком... Альтернативен компромис е. Искате да гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. The vote is closed. Край на гласуването. 38 против, 18 за. Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. Гласуваме електронно. Компромис Е. Апелирам към вас да искате електронно гласуване само когато е необходимо. Край на гласуването. Приема се. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Около 31 страница. За. За, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 413 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, латинско и за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, 485 е, от се отхвърля. 20 изменения за. Мисля, че беше ясно, че се отхвърля, но ако искате да гласуваме електронно, ще гласуваме изменение номер 20. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис J е, за против въздържали се, приема се. Компромис К, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 505, за, против, въздържали се, приема се. 508, за, против. Нека да гласуваме електронно 508 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с един глас мнозинство. Компромис Л. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 547. За, против, въздържали се. Отхвърля се 548 за против въздържали се. Подхвърля се 549 за против въздържали се. Отхвърля се 550 за против въздържали се, отхвърля се. 551 за, против въздържали се, отхвърля се. 564 за, против въздържали се, отхвърля се. 565 за, против въздържали се, отхвърля се. 566 за, против въздържали се, отхвърля се. 567 за, против въздържали се, отхвърля се. 500 568 за, против, въздържали се, отхвърля се. 569 за, против, въздържали се, отхвърля се. 570 за, против, въздържали се, отхвърля се. 571 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572 за, против, въздържали се, отхвърля се. 573 за, против. Мисля, че се отхвърля. Нека да гласуваме електронно 573-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме онблок от 574 до 577 изменени. За. Против. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение. За, против, въздържали се приема се. 578 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. 44 и 5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 Гласуваме за предложението на комисията с измененията. Електронно гласуване. 68 изменение искате да гласуваме електронно. Защото НП беше за. Добре, грешката е моя. Гласуваме електронно 68 изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, извинявайте. Мислих, че на 68 изменение не пее против. Сега гласуваме за предложението на комисията с измененията, с поименно гласуване. Гласувайте, моля, сега. The vote is closed. Край на гласуването. 38 за, 14 против, 5 въздържали се. Нека да гласуваме сега за решението да се започне трилог. Гласувайте, моля, поименно сега. Край на гласуването. 37 за, 14 против, 6 въздържалите. Поздравления! Докладчикът, е, докладчиците в Сянка, всички е, консултанти и секретариатът заслужават аплодисменти. Благодаря ви много. Сега преминаваме към е, следващото гласуване на доклада Симон Започваме с листата за гласуване по регламента за капиталовете изисквания. Ако сте готови, можем да започваме. So, We start with compromise. Компромис К за. Против въздържали се. Приема се. Компромис КА. За. Против въздържали се. Приема се. 103 по именно гласуване. Моля гласувайте. Някои колеги все още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 29 за 28 против 172 за. А, поимено гласуване, извинявайте. 172 с поименно гласуване, моля гласувайте. Vote is closed is adopted 30 against 30 in favor 20 Приема се 173 за против въздържали проверка 173 гласувайте Отхвърля се 174 за против същото мнозинство, но нека да проверим 174-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Р. За, против, въздържали се. Приема се. 188 изменение. За, Блок 188-189 за, против, проверка. Мисля, че се отвърля, но да проверим. Vote is closed. Rejected. Край на гласуването отхвърля се 37, 27 за, 30 против, 190 за, против, въздържали се. Проверка. Гос... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 30 за, 27, 31 против. Компромис Н. Компромис МЕ за против възражали се. Проема се изменени 199 за против възражали се. Отхвърля се. Компромис Н за против въздържали се. Приема се. Изменение 208 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 30 за 27 против. 18 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 211 за. Против въздържали се, проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 210 за. Против. Същото мнозинство, но да проверим. Гласувайте 210 измерение. Край на гласуването. Отхвърля се 200 и, де, и така. 27 за, 31 против. 212 за, против. Проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 против, 27 за. Компромис О. За. Против, въздържали се, примес. Приема се. Компромис е. А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис ФА за, против, възражали се, приема се. Компромис Ф. А компромис X за против възражали се приема се. Компромис G за против възражали се приема се. Компромис H. А, но има и едно изменение 272, което се гласува поименно. именно. Компромис Хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 387 за против въздържали се приема се 328 за против въздържали се приема се 329 за против въздържали се отхвърля се компромис П за против въздържали се приема се компромис J за против въздържали се приема се Устно изменение за, против. ЕПП против ли е? Въздържали се, приема се. 337 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 383 3 за, против, въздържали се. Не, 338 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис БА за, против, въздържали се. Приема се. Компромис ББ за, против, въздържали се. Проверка по компромис ББ. Край на гласуването. Отхвърля се. И така гласуваме 34-то изменение. За, против. Извинявайте, трябва да проверя. 34-то изменение. За,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 Край на гласуването. Равен резултат. 29 на 29. Така че трябва да гласуваме 37 изменение. За, против, проверка, 37 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис CA за против възражали се приема се изменение 389. Не, това е част от общия компромис. Не, но трябва да го гласуваме. За, против, възражали се, приема се. Компромис Е. За, против, възражали се, приема се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за против. Проверка. 45-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 46 за. Против. Проверка. 46-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис СР за, против, въздържали се, приема се. 425 за, против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4... 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се. Приема се 51 по именно гласуване. Моля гласовите. Край на гласуването. Is adopted. Um, amendment 53 in favor. Изменение 53 за, против, Проверка на 53. Край на гласуването. Отхвърля се. 54. 55 измерение за, против, за, против, Отхвърля се. 55 за, против. Проверка на 55-то изменение. за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, проверка 58 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за. Петдесет за, против. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Край на гласуването. 44 за, 5 против, 8 въздържали се. Гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори. По именно гласуване, моля ви, гласувайте. Край на гласуването. 47 за, 9 против, 2 въздържали се. Решението се приема. Поздравления за докладчика. Ще запазим аплодисментите за приемането на регламент за капиталови изисквания 2. А, АХ за против въздържали се приема се. Изменение 230 за против въздържали се. 231 за против въздържали се приема се. 234 за против. По-добре вдигайте ръка. Гласувайте. vote is closed. 28... 28 против, 25 за. Отхвърля се. Компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис F се приема, затова отиваме веднага към компромис Z. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис К Компромис G за против възрели се приема се. И изменение 303 за против възрели се отхвърля се. 304 за против възрели се отхвърля се. Компромис МБ за против въздържали се приема се. Преминаваме към устно изменение 14 за против възрели се. Приема се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, приема се. 41 пада. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се. Проверка по 314 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 316 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Компромис С CG за против въздържали се приема се 325 за против въздържали се приема се А и за против въздържали се приема се А J за против въздържали се приема се АК за против въздържали се приема се компромиса Л за против въздържали се приема се компромис АМ за против въздържали се приема се и изменение 447 за против въздържали се. Приема се 428. Отхвърли се 449. Отхвърля се. Компромис Z, Б за против въздържали се. Приема се. Компромис H за против въздържали се. Приема се. Компромис A за против въздържали се. Приема се. Компромис CA за против въздържали се. Приема се. Компромис Б за против въздържали се въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. ТД за, против, въздържали се, приема се. ТЕ за, против, въздържали се, приема се. ТФ за, против, въздържали се, приема се. 554 за, против, въздържали се, приема се. Компромис CB за против за против въздържали се приема се С, С с устно изменение компромис С, С с устно изменение от СПД за против въздържали се отхвърля се не е нужно да го казвате, трябва да гласувате. Гласуваме компромиса без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис е Д с устно изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С е за, против, въздържали се, приема се. Компромис С е за, против, въздържали се, приема се. Компромис СХ за против възражали се приема се. С и за против възражали се приема се. Изменение 559. Компромиси J за против възражали се приема се. Изменение 65 за против възражали се приема се. Компромис L е, за против възражали се приема се. Компромис CM за против възражали се приема се. Компро... Е, изменение 595 приема се. Компромис СО за против възрали се приема се. Компромис СП за против възрали се приема се. Компромис TG за против въздържали се. Приема се изменение 629. Трябва да отгърнете много страници. Извинявайте, трябва да гласуваме компромис АА. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ. За, против, въздържали се, приема се. И изменение. Не. Компромис СР. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ. За, против, въздържали се, приема се. Компромиса Д за против въздържали се приема се. А Е за против въздържали се приема се. А Ф за против въздържали се приема се. Компромис Е за против въздържали се приема се. Компромис Т за против въздържали се приема се. Изменение 720 за против въздържали се отхвърля се. Компромис Д за против въздържали се приема се компромисио, за против въздържали се приема се изменение 731 до 732, за против въздържали се отхвърля се, компромис В, за против въздържали се приема се, компромис дубове, за против въздържали се приема се, компромис хикс, за против въздържали се приема се.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 Компромис ЗА за против въздържали се. Приема се. Компромис ИР за против въздържали се. Приема се. Изменение 937 при... отхвърля се. Изменение 148 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за 30 против. Компромис Q. За против въздържали се. Приема се компромис МЦ. За против въздържали се. Приема се компромис МБ. За против въздържали се. Приема се. Компромис АО за против въздържали се. Приема се. Компромис МА за против въздържали се. Приема се. Извинявайте. Компромис АП. Компромис АП с устно изменение. Извинявайте, не беше в моя списък за гласуване. Групите забелязаха ли? докладчикът не е наясно, не е в списъка ми за гласуването, за какво става дума? Гласуваме без устното изменение. АП за, против, въздържали се, приема се. Компромис ТХ за против въздържали се. Приема се АК за против въздържали се. Приема се изменение 1067 компромис AG е за против въздържали се. Приема се компромис Y за против въздържали се. Приема се компромис R за против въздържали се. Приема се компромис CQ за против въздържали се. Приема се 1088 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисо за, против, въздържали се, приема се. 1092 и 93 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис P за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Still some colleagues to vote. Още няколко колеги трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се 197 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 за против въздържали се. Приема се 6 за против въздържали се. Приема се 198 за против въздържали се. Отхвърля се 7 за против въздържали се. Приема се 199 за против въздържали се. Приема се 201 за против въздържали се. Отхвърля се 202 за против въздържали се. Приема се 204 за против въздържали се. Приема се 205 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за, 30 против. 206 за, против, въздържали се. Приема се 208 за, против, въздържали се. Отхвърля се 13 за, против, въздържали се. Приема се 209 за, против, въздържа. Проверка на 209 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля си. 14 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против. Да проверим 227 изменение. Моля, гласувайте. 227. Предполагам, че сте против. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 45 за, 4 против, 7 въздържали се. Е, гласуваме предложението за започване на междуинституционални преговори. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 48 за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравление на докладчика и на докладчиците в сянка, съветниците и секретарията. Много бих искал да поздравя всички, защото гласуването беше много сложно и много трудно, но много важно и сега се радвам, че имаме позиция на нашата комисия и съм убеден, че ще започнем тристранните срещи съвсем наскоро, така че този сигнал е много важен. Ясно е, че ние имаме, ние сме твърдо решени да приключим с този пакет. И така още един път поздравление за докладчика и всички, които дадаха своето, своя принос. Преминаваме към следващия вод. Може ли някой да ми даде списъка за гласуване? Гласуваме доклада на Зиле за ДДС 41 изменение. Кой е за, против, въздържали се? НП, зали са? Да. Проверка по изменение 41. Край на гласуването. Искам да помоля групата ми да ми даде списъка за гласуване за... по този доклад и следващите. Приема се. Моля за една секунда. I've been given only the banking. Okay, thank you. Uh, amendment 42. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 отпада. Альтернативен компромис А с устно изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега първоначалният альтернативен компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52. Кой е за? Против? Е, НП против ли са? Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 срещу 28. Отхвърля се. 53-то изменение за. Против.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 68 изменение. Кой е за? Кой е за? Има ли някой за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 69 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 16 за. Против? Електронна проверка. Изменение 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 за, против. Разбирам, че сте изморени, но моля да вдигате ръка. Нека да направим електронна проверка по изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 28 срещу 27. 70 изменение за, против, електронна проверка, изменение 70, начало на гласуването. Край на гласуването. 28 за, 28 против, отхвърля се. 18 изменение, кой е за, против, електронна проверка, изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. Изменение 71. Кой е за? Против? Електронна проверка. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 19 за, против. Струваме се, че се приема, но нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Ф. За? Против? Въздържали се? Приема се. 80-81, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 82 за, против, електронна проверка, изменение 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 28 на 27. 88. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. 91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 Отхвърля се. 28 за. Против. Електронна проверка. Изменение 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се. Компромис хаш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 Електронна проверка, изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение първо. Кой е за? Против. Електронна проверка. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? НП. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме предложението на комисията с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравление за докладчика. Преминаваме към становището за програмата за подкрепа на структурните реформи. Готови ли сте? 14 изменение. Ще изчакам да ви дадат списък за гласуване. 14 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44 с устно изменение. Кой е за? Против. Против собственото си изменение ли си, Филип? Не, само проверявам. Искате проверка? 44-то изменение с устно изменение към него. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше устно изменение. Сега трябва да гласуваме 44-то без устното изменение. За, против,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 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, приема се, компромис F, за, против, въздържали се, приема се, компромис Г, за, против, въздържали се, приема се, изменение 32 с устно изменение, кой е за, против, електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Хаш. За, против, въздържали се, приема се. 40. За, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по целия текст с внесените изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 за, 14 против, 1 въздържал се. Преминаваме към проекта за устен въпрос плюс проекто резолюция. Първо трябва да гласуваме анблок въпросите. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. Сега гласуваме проекта за устен въпрос с измененията за, против, въздържали се, приема се. Сега проекто резолюцията, пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за против въздържали се приема се 6 за против въздържали се отхвърля се 7 за, против, въздържали се, приема се. Не трябва да се гласува първоначалния текст при това положение. Така, 8 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст, параграф 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против. Струваме се, че се приема. Електронна проверка по изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. 20 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 за, 25 против. Параграф 9 с устно изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Двадесет второ изменение. Кой е за? Против. Електронна проверка. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Същото мнозинство според мен. Приема се 24. За? Против? Въздържали се? Приема се. 25. За? Против? Въздържали се? Приема се. 40. За? Против? Въздържали се? Приема се.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 Електронна проверка. Изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Първоначален текст, параграф 20. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Анблок е, от 1 до 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, за, против, въздържали се, приема се. Амблок от 13 до 26. За против въздържали се приема се. Амблок А, Б, С. Първоначален текст. За против въздържали се приема се. Второ изменение. За против въздържали се приема се. И Ф Съображение. За против въздържали се приема се. Трето изменение. За против въздържали се приема се. Съображение хаш за против въздържали се приема се. Четвърто изменение за против. Електронна проверка изменение 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме целият текст с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления! We now uh, can have a suspensions. Сега ще направим кратка пауза. Трябва да изчакаме началото на съвместното заседание с комисията АВКО за следващото гласуване по член 24. Така че до 18.30 имаме прекъсване. Ако колегите от АВКО дойдат по-рано, ще можем веднага да пристъпим към гласуване.